Bien, mesdames, messieurs, je vous invite à gagner. Госпожи и господа, моля да заемете местата си, ако обичате. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue au... Добре дошли на тази интерпарламентарна сесия. Благодаря ви за това, че избрахте е, сесията, която се пилотира от Комисията за бюджета на Европейския парламент. Тъй като аз съм председател на бюджетната комисия на Европейския парламент, следователно имам честа да открия това интерпарламентарно заседание. Интензифицират се връзките между националните парламенти и Европейския парламент и на мен ми се струва, че е необходимо да имаме специални отношения с комисиите, отговарящи за финансите или за бюджета във всяка държава членка. Темите, които ще разискваме, са свързани с средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка. Както бе казано на пленарното заседание, европейският бюджет не следва да бъде подценяван – тъй като той възлиза на 1% от брутния вътрешен продукт от, на Европейския съюз. Този бюджет е вписан в една 7 годишна финансова рамка. Сегашната рамка започна през 2014 година и ще приключи през 2020. В основната си част средствата за този бюджет идват от държавите членки – и си представете с каква лекота човек бърка в джоба си, за да е, финансира бюджета на Европейския съюз. Собствените средства възлизат на 10%. Тук има огромни надежди, е, тъй като работна група под председателството на Марио Монти разсъждава за увеличаване на тези общи средства. Ако бъде постигнато такова увеличаване, Европейският съюз ще направи решителна крачка напред и Европейският парламент ще придобие решаващи нови правомощия. Той ще има възможност да гласува за въвеждането на национални данъци. Но не бива да храним иллюзии. Ако утре има общо европейски данък, той ще се добави към националните данъци и се обзалагам, че е, следователно ще трябва да се намалят националните данъци, за да не се стигне до увеличаване на данъчната тежест на европейските данъкоплаци. Съществуващата европейска многогодишна финансова рамка позволява не само да събираме средства от държавите членки, но да им предоставяме средства чрез програми за сближаване, за обща селско-стопанска политика и в други направления. 80% от събраните средства се връщат към държавите членки и практически ние нямаме никакви възможности за маневриране. Той е създаден за да се маневрира с него, така да се каже, тихи води. Но когато има криза, възможностите да се маневрира са изключително ограничени. Когато господин Юнкер оглави комисията, той направи същата констатация като нас, че от 10 години Европа страда от недостиг на инвестиции и следователно те трябва да бъдат стимулирани. Европейският фонд за стратегически инвестиции бе създаден именно с тази цел да послужи като лост за привличане на частни инвестиции. Но е необходимо да се предвидят и гаранции за този фонд. И тук имаше един много болезнен момент за Европейския парламент и за неговата бюджетна комисия. Да се направи баланс между съществуващите механизми за наднационални инвестиции, като, да кажем, Хоризонт 2020, механизма за свързване на Европа и да се уравновеси това с ново създадения Европейски фонд за стратегически инвестиции. За тази цел трябваше да се преодолее голяма доза национален егоизъм. Онези, които бяха избрани за членове на Европейския парламент е, през 2014 година, са улеснени, доколкото многогодишната финансова рамка бе приета от предишния парламент. И ние всяка година гласуваме един дял от тази многогодишна финансова рамка. Но е предвидено в средносрочен план да се направи преглед на изпълнението на рамката и тя да бъде приведена в съответствие с актуалните обстоятелства. Доколкото, разбирате, не може да се действа анахронично, е, трябва периодично да се усъвременява нашата рамка съобразно е, условията. Е, и тук трябва да вземем преди това, което прави Европейската инвестиционна банка. Кризата с бежанците, Необходимо беше да се пренасочат средства, да се отправят призиви към великодушието и щедростта на държавите членки и е, беше е, констатиран известна инертност при отговора от тяхна страна. Е, миналата седмица в Турция беше направена констатацията от наша страна, че от обявените един, от обявения 1 милиард евро обещане на Турция за справяне с беженската криза, само 40 милиона са преведени, така че инерция е на лице. За Турция 3 милиарда сме обещали общо, за да може тя да приема многобройните беженци, идващи от Сирия. Значи трябва да се намери начин да се осигури финансиране. Сега сме в е, е, е, подготвителната фаза на ревизията на многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 година. Предпоставките за този преглед са и предпоставки за подготовка на следващата поред рамка. Трябва да си зададем въпроса дали рамката да остане 7 годишна или да бъде сведена до 5 години. За момента обаче сме на етап преглед на сегашната рамка. Комисията по бюджета е назначила двама докладчици, е, госпожа Тома от е, групата на социалистите и демократите и господин Обрихт от е, групата на НП. Господин НП не може да присъства и за това госпожа Тома ще ни каже докъде сме стигнали в подготовката на многогодишната финансова рамка и как върви ревизията на сегашната рамка. Ние трябва до края на 2016 година да приключим тази ревизия на сегашната рамка. Ако има повече бюджетни кредити, ще има и повече средства. Ако няма вече средства, ако трябва да се откликне на неотложни извънредни обстоятелства, ще трябва да се вземат тежки решения и да се намалява от средствата предвидени за някои програми за периода 2014-2020. Значи в момента сме в контекста на ревизия на многогодишната финансова рамка, която действа по настоящем ще имаме разискване. Предлагам всеки, който се изказва, да не отнема повече от две минути от времето, защото има голям брой желаящи да се изкажат. Е, най-напред ще има първи кръг изказващи се, след това и втори кръг е изказващи се. за втората половина на многогодишната финансова рамка, втората част на периода. Ще имаме специално един час време за беженците и кризата с тях. Ще има един час време за потребностите, свързани с преодоляването на економическите трудности и в тази връзка ще говорим за гаранцията за младежката заетост, за е, подвижността на работната сила. И сега давам думата на госпожа Тома. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за това, че са тук. Това е тема, която ще ни занимава през цялата 2016 година. Както каза председателят на бюджетната комисия на Европейския парламент, нещата от юридическа гледна точка са много упростени, но не така стои е, положението от политическа гледна точка. Както знаете, е от правна гледна точка гласуваме бюджета ежегодно, но правим това в пределите на многогодишна финансова рамка. От е, много е, време на сетне тази рамка е 7 годишна. От правна гледна точка съществува тази многогодишна 7 годишна, по-точно многогодишна финансова рамка. Тя в момента е за периода 2014-2020 година, като има в нея статии, при които средствата не могат да се пипат. Има и рубрики, при които може да се проявява известна гъвкавост. Има и някои недостатъци, на които ще се спрем. В многогодишната финансова рамка 2007-2013 година парламентът беше констатирал необходимостта от гъвкавост в бюджета, за да могат определени тавани да бъдат преразгледани. Но такава гъвкавост не бе заложена в следващата финансова рамка в достатъчна степен. И когато ние гласувахме за периода 2014-2020 година, парламентът постави някои условия, в частност е, условията по член 2, съгласно който е, се предвиди възможност е, за преразглеждане на многогодишната финансова рамка, когато изтече половината от периода. И точно така беше казано, че преди края на 2016 година е редно на фона на тази ревизия да, комисията да направи предложение. Понякога предложенията на комисията се внасят късно и затова чрез председателя си бюджетната комисия предложи да направим доклад по собствена инициатива, за да определим позицията си преди още комисията да е внесла за своя проект. Ние не можем да предрешаваме от сега вота на парламента. Разискванията са започнали и едва когато изтече първото 6 месечие на тази година, вероятно ще има гласуване от наша страна. Това означава най-вероятно юли. Очевидно в момента се намираме в контекст на многобройни кризи с различен характер преди, в предишната финансова рамка нямаше такова струпване на а, кризи. Не мога да кажа, че а, за кризата за беженците проявяваме пълна безпож безпомощност, но проявяваме голяма безпомощност. Има криза в шенгенското пространство, има а, криза свързана с потенциалната възможност някои държави членки да напуснат Съюза. Най-напред се обсъждаше възможността за напускане на Гърция. Сега има а, референдум в Великобритания. Общо взето кризата е. е възпроизвеждаща се. Непрекъснато говорим за високата степен на безработица. Е, особено тежка е тя сред е, младежите. 25% от тези до 25 годишна възраст са без работа. Друга криза е тази свързана с инвестициите, които за съжаление все още имат ниска стойност. Е, финансовата криза също така се интензифицира доста са заплахите там и има платежна криза. Е, кризата с разплащанията е специфика на европейския бюджет, на бюджета на Европейския съюз. Ние нямаме право на бюджетен дефицит. Е, всяка година е, неразплатените суми растат и стават все по-големи от размера на бюджетните кредити. През 2014 година е, стигнахме до нещо като дефицит на, на задлъжнявост. 24 милиарда евро бе общата стойност на неплатените от Европейския съюз фактури. Е, това са суми дължими на местни органи, на предприятия, на изследователски е, лаборатории, на учебни заведения и тези пари трябва да стигнат до своите адресати. Е, значи и конюнктурно, и структурно се намираме в положение на криза. И не сме успели да хванем бика за рогата. Трябва да се добави, е, че една от причините за това положение, както спомена и господин председател, е, е че 80% от бюджета на Европейския съюз е, се състои от чекове, които изпращат е, държавите членки. И естествено парла... националните парламенти и държавите членки е, да имат вроден рефлекс да пазят гъвкавостта на националните си бюджети. Това не е, е нито поименно обвинение, нито обвинение в егоизъм, а просто е, естествена последица на бюджетната структура на Европейския съюз, от която се поражда този рефлекс до някъде. Може да се каже, че се проявява понякога бюджетна неискреност. И държавите членки, е, бих казала тук, че моите обвинения вече стават поименно, поименни, е, не се колебаят, е, когато настъпи някъде криза, държавите членки не се колебаят да раздават милиарди с лека ръка. Ето сега ще дадем 4 милиарда за Гризата с бежанците, сега ще а, е, а, е, дадем 3 милиарда на Турция, след това ще дадем няколко милиарда за плана на господин Юнкер за инвестициите. А, е, хем не искат да дават много, хем когато настъпи криза искат бюджета на Европейския съюз да финансира. Често пъти държавите членки са тези, които едностранно решават, да натоварят с нови разходи и бюджета на Европейския съюз и така отежняват още повече неговото състояние. Говорихме за множеството кризи. Е, миграционната криза наложи финансиране на е, помощни механизми, механизми за разселване, е, механизми за предприемане на мерки в външната сфера, защото външнополитическите мерки бяха недостатъчно не финансирани в първоначалния вариант на многогодишната финансова рамка. Тук комисията се зае с тази задача. Както бе казано, пък инвестиционната криза също е много тежка. Е, нашия недостиг на инвестиции възлиза на около 300 милиарда годишно от началото на кризата. И е, именно за това инвестициите се превърнаха в приоритет е, за комисията Юнкер. В транспорта от години липсват милиарди, които не можем да намерим. Що се отнася до младеща, в многогодишната финансова рамка от 2014 до 2020 година се предприемат е, мерки, но към 2016 е, всичко, което трябваше да се вложи в е, тези програми, почти изчезна. И това води до отежняване прилагането на мерките там. Проявявам известна предпазливост за изхода на нашите разисквания, тъй като те в момента се провеждат, но бих очертала някои техни направления. От една страна трябва да се обседи структурата на бюджета. Това е централен въпрос. Не можем и в бъдеще да имаме бюджета, 80% от който се формира от постъпления от държавите членки и горе-долу средства в този размер да се връщат е, към тях. Това са елементи, е, за които някои държави членки искат да се предпишат специални норми в договора от, Люкс, от Лисабон. Както спомена господин председателя, е, беше възстановено действието на е, работната група на високо равнище е, под председателството на господин Монти. Това е група с представители на Европейския парламент, на комисията и на съвета и тя ще се опита да предложи решение на структурата на бюджета. Е, но докато ние нямаме собствени данъци, недостатъци ще има. Значи, е, националните приходи продължават е, да бъдат от основно значение за нас, но националните данъци са от компетентността на националните парламенти. Следователно е задължително ние да работим с националните парламенти. И е редно помежду си е, да помислим е, за създаването на една структура, която да мисли за всичко това. Второ, трябва да се. Е, подобри общуването между парламента и съвета. Това е една константна, е, много важна тема в нашите отношения. Всеки има своята роля. Понякога съветът е, изпълнява ролята на е, са законодател и дори така упражнява правомощията си, че законодателства вместо Европейския парламент. Тъй, че отношенията между нас трябва да бъдат сложени на нова основа. Виждам, че ме гледате с желание да приключа изказването си, но ще допълня още някои елементи. Когато настъпи кризата с беженците, се наложи да разкриваме е, допълнителни съкровищници е, с много въображение, но тук се намесват въпроси като този за демократичния контрол. И всичко това трябва да бъде подложено на преглед е, след изтичането на първия етап на многогодишната финансова рамка. И накрая, разбира се, стои въпросът за продължителността на тази рамка сегашната рамка се е, гласува през 2013 година. От демократична гледна точка това е успоримо, защото през 2020 ще изтече рамката и хората, които са гласували през 2013, почти вече няма да бъдат в парламента, за да им се търси отговорност за резултатите от рамката. Мисля, че не бива да допускаме да се гласуват мерки, особено в финансовата и бюджетната сфера, чието времеви хоризонт надхвърля мандата на тези, които са ги гласували. И тук също е необходимо да уеднаквим малко сроковете на работа с тези, които съществуват в националните парламенти. Необходимо е към всичко това да добавим елемента гъвкавост. Както бе казано, Бюджетът на Европейския съюз се състои почти изцяло от затворени сегменти. Е, от сегменти, където веднъж определени средствата, те не могат да бъдат повече променени. И за това е необходимо да се допълни развитието на бюджета с малко повече елементи на гъвкавост. Трябва да има възможност е, при настъпване на такава потребност да, има, да, да се увеличават таваните на предвидените средства. Е, можем да говорим не само за кризата с беженците, но и за кризата с сигурността, кризата по границите. Ако Шенген, не дай си Боже, експлодира, е, това ще се дължи на факта, че европейски граници на практика няма. Е, това са въпроси, които в никакъв случай не са изключително в сферата на бюджета, но бюджетът има отношение към тях. Това, което искам да ви кажа, за да приключа изложението си, е, че ние силно разчитаме на националните парламенти да работят съвместно с нас. Е, смятам, че а, е, ние сме еднакво легитимни органи и носим еднаква отговорност за изработването на бюджета на Европейския съюз. И в този смисъл сме призвани да напишем онези страници от европейската история, които днес се отварят пред нашия поглед. Председателят, благодаря, Изабел, благодаря за това, което казахте така ангажирано за ревизията на многогодишната финансова рамка. Сега давам думата на господин Вуте Кулмес, който е член на комисията по европейските въпроси и финансите на Камерата на представителите в Холандия господин Клуес, ние силно разчитаме на е, вашето правителство, което в момента председателства съвета на Европейския съюз и което е призвано да ни помогне в намирането на гъвкавост. Имате думата. Благодаря, господин председател, Благодаря ви за тази покана да говоря тук е, по многогодишната финансова рамка. Трябва да направя няколко общи бележки за бюджета и МФР от името на Нидерландския парламент. Аз представлявам партията D66, най-проевропейската партия в нашия парламент. Но дори и аз не бих искал да защитя този бюджет на Съюза. Според мен е необходимо да направим една дискусия с Европейския парламент, националните парламенти за бъдещето на МФР. Преди три седмици Нидерландското председателство организира в Амстердам една конференция за бъдещето на МФР. Това бе поискано от нашия парламент, тъй като в националния парламент много се критикува и МФР, и а, този бюджет. Нидерландския парламент се притеснява от бюджетната процедура в Европейския съюз. Обедени сме, че реформата трябва да бъде в следните три сфери. Първо, непредвидимата а, структура на приходите, на второ място отчетността по разходите и на трето място повече гъвкавост в МФР и съсредоточаване върху рентабилността на разходите. Ще засегне и трите теми. Първо, приходите. След корекциите на бюджета от 2014 година, думите на Хефинг все още преследва господин Дайсен Блум в съня му защото непредвидимата система на приходоисточници в Европейския съюз, с многото коригиращи бюджети, годишни корекции и така нататък, е до ужасяващи дебети в националните парламенти. Би било стъпка в правилната посока, ако корекциите се правят в определени фиксирани моменти. Това ще отговаря много по-добре на националните процедури. Очакваме да видим резултати от групата на високо ниво, главявано с господин Монти, за собствени приходоисточници. Искаме и Европейския парламент и националните да организират регулярни платформи, за да се говори по този въпрос и да има една наистина ефективна и ефикасна бюджетна система. Втората тема е свързана с разходната част на бюджета. Сметната палата всяка година ни казва вече повече от 20 години, че парите на дънокоплатците не се разходват надлежно. Така Европейския съюз сам си копае гроба. Нидерландските граждани, както и гражданите на други държави членки, все повече и по-високо изразяват своето неудовлетворение. И това не може да бъде игнорирано. Последните 9 години Холандия прави национални декларации, за да обяснява разходи на Европейския съюз, които се разходват в Холандия от холандското правителство. Като холандски парламент смятаме, че държавите членки трябва да поемат тази отговорност, имайки преди отговорността и подотчетността, и да публикуват всяка година за всяка държава членка такава национална декларация. Третата тема е повече гъвкавост и принадена стойност, що се отнася до разходите на Съюза. Европейския съюз е изправен пред големи предизвикателства. Економическата криза, кризата с бежанците, но ние разходваме като Европейски съюз повече от половината си бюджет за минали задачи, а не за сегашни и бъдещи предизвикателства. Трябва да може да реагира бюджета ни на променещата се действителност. Затова смятаме, че МФР трябва да бъде коригирана, така щото да има по-голяма гъвкавост през годините между отделните бюджетни глави за да може да има наистина много добро насочване а, към, насредствата, към предизвикателствата. Освен гъвкавост, мнозинството в нашия парламент смята, че трябва да се обърне внимание за формулирането на ясни цели при финансирането и на национално, и на европейско ниво. Идеалният бюджет трябва да бъде е, разходван за проекти, които водят до реални резултати – новаторство, сигурност, защита на външните граници, устойчива енергетика. Приоритети, които се управляват по-добре на ниво Европейски съюз, а не на ниво държава членка. Подборът на проекти трябва да се основава на придадена стойност, а не на базата на някакви вътрешни критерии. И накрая Искаме да чуем други държави членки, Европейския парламент, какви стъпки могат да се предприемат, за да може бюджета да стане по-гъвкав и по-ефикасен. Мерси, месье Кулмес. Благодаря, господин Кумлес. Добре. След като изслушахме двамата си оратори, мисля, че сега можем да дадем начало на разискванията. Първият желаеш да се изкаже е Франсуа Марк докладчик е за вноските в бюджета на Европейския съюз. Той е член на Комисията по финанси на Сена на Сената на Република Франция. Благодаря. Господин председател, благодаря за направените изложения. Аз добре и слушах Изабел Тома и господин Комлес във връзка с тяхното желание бюджетът да бъде по-лесно приспособим към нови обстоятелства. Аз сега бих искал да се спра на гъвкавостта при използването на средствата, която трябва да бъде повишена. Това е Впрочем, едно от направленията, които Европейската комисия е обявила за своята дейност към средата на 2016 година и за предложенията, които ще направи тя тогава. Също така е необходимо да се улесни достъпът до финансови инструменти, като се зададат онези направления, към които средствата да бъдат ориентирани максимално бързо. Искам да кажа, че днес в европейския бюджет 74% от разходите са за е, селско стопанство и за околна среда 40%, а 33% са за политиката на сближаване. Следователно тези две големи глави на бюджета е, трябва да бъдат е, обхванати от изискванията за гъвкавост, нещо, което в момента не е така. Е, по отношение на бежанците, е, финансирането на солидарността можеше да стане чрез е, политиката на сближаване. Днес сутринта чухме един представител на гръцкия парламент, според когато Гърция трябва да плати обща сума на стойност 1 милиард евро и е запитал Европейския съюз дали ще има някаква помощ. Значи е, би трябвало Европейският съюз да може да реориентира средствата си, да ги пренасочи в случай на нужда. Не може непрекъснато да се създават нови данъци, но трябва да се запитаме дали в съществуващия бюджет не могат част от средствата да бъдат пренасочвани към императивните потребности на определен момент. А вторият въпрос, който трябва да си зададем е за земеделието. Дали положението, което днес е на лице земеделието на Европейския съюз, не дава повод да помислим за някои идеи на бюджетна плоскост. Отговаря се понякога има либерална политика, която се упражнява и се осъществява и която намалява наличните средства. Но либерализмът в земеделието се увенчава винаги с провал. Премахването на квотите в млекопроизводството се увенча с провал и трябва да се види дали не е необходимо да има повече гъвкавост в тези две големи направления. Сближаване от една страна, за да се отговори на непосредствените нужди и замеделие от друга страна. Благодаря. Хубаво е, че представители на европейските избиратели са тук в Европейския парламент. Този бюджет е роден във времена на криза и фискална консолидация, с допълнителен натиск от господин Камерън – сега натиска му продължава към другите сфери, но тогава беше върху бюджета. Затова имахме свит бюджет за първи път в историята на Европейския съюз с по-голяма гъвкавост. Така приключиха преговорите. В същото време обаче трябва да признаем, че имаме все повече отговорности в ръцете на Европейския съюз. Това е еднопосочна улица дори без нови предизвикателства. По Лисабонския договор имаме нова политика, която трябва да бъде финансирана, като климатичните изменения, енергетиката и така нататък. Фактите са такива. Опитваме се да правим повече с по-малко средства. Така стоят нещата, дори и ако не включим миграцията и управлението на миграцията. В началото на 2016 година сме подвеждащо е малко положението. Наследили сме доста неплатени задължения, но те са понамалели поради късното изпълнение на старите програми. Сега ще се разплатим и ще намалим тези неразплатени задължения. Но дори и без това да беше факт, ще видим, щяхме да видим проблемите всички маржа свити, много плащане в началото на периода, т.е. преместване на средства към 14, 15 и 16, което трябва да се компенсира през 18, 19 и 20 година, т.е. баланс. Също се отнася и до резерва за извънредни ситуации. Трябва да има сериозен преглед, иначе ще имаме големи проблеми, когато многогодишните програми стигнат до своята зрялост. Иначе ще имаме дежавю. Ще имаме много неразплатени сметки, ако не ревизираме бюджета. Сигурност, иммиграция, международните ни задължения няма да ни помогне много идеята за добавена стойност, тъй като имаме различни дефиниции на това, що е то добавена стойност. Това могат да бъдат и местни инвестиции, не само новаторство, тъй като става дума за това Европейския съюз да е по-видим. Финансовите инструменти а, създават също и добри публично-частни партньорства. Това е една северна култура в Европа, която не е приложима към всички държави членки. Мерси. Мерси, месье Левандовски. Благодаря, господин Левандовски. Господин Яни Ириада. Um, uh, Приветстваме началото на разговорите по МФР. Имаме нужда от стратегически поглед на ниво Европейски парламент, и на ниво национални парламенти. Много неща са заложени на карта и ако този бюджет трябва да допълни националните, не може само да чакаме да реагираме, трябва ние да действаме и да носим отговорност. Започнахме МФР с един а, огромен дефицит, 85 милиарда намаление в сравнение с предишната рамка. Независимо, че се създават нови финансови инструменти и нова структура, фактите са, че държавите членки се борят с постоянни забавения на плащането, което води до забавяне на програмите от 14-16, особено у нези, които насърчават публични инвестиции, създават работни места. Обещанията на хартия не са ядене на масата. Същото се отнася и до беженците. Преразглеждането на МФР до 20-та година е една възможност. Трябва обаче да подходим към тази възможност смело, за да се изправим пред предизвикателствата. Както каза колегата преди мен, трябва да говорим за приходите. Държавите членки трябва да направят така, че Европейската комисия има и ресурси, и време, за да направи плащанията към държавите членки какви предложения излизате за коригиране на този проблем? Бенефициарите на програма Лидер в Ирландия продължават да чакат а, своите средства, което оказва своето въздействие по веригата. Трябва да се говори и за разходите. Имаме нужда от единен бюджет и не трябва да правим адхок финансови инструменти и структури. Единственият начин да подобрим отчетността на бюджета и да имаме демократичен контрол, е като политиките на Съюза се финансират от бюджета като такъв. Какво ще направите в този смисъл? Merci, Eliane Riada. La parole est maintenant à Vladimir Manka. Vladimir Manka има дума. Ďakujem за слово, пан председа. С того, че сме ту... Благодаря, господин председателю. От всичко, което чухме, смятам, че всички ще се съгласят, че имаме нужда от правила за плащанията, които идват от европейския бюджет. Плащанията трябва да се използват за проекти, които пък да доведат до растеж и работни места. Над 80% от бюджета се връща към държавите членки. Собствените приходоисточници са ключа, според мен. На последното междупарламентарно заседание имаше испанци и французи, депутати от национални парламенти, които ни казаха, че Съюзът им дължи пари за години над Местните кметове казват, че не получават средствата си обратно от Европейския съюз. Този проблем трябва да бъде решен. Имаме нужда от съюзници. Каквото и да са политическите ни пристрастия, смятам, че можем да постигнем в парламента съгласие по този въпрос, но при съвета, вече нещата ще са по-сложни. Затова са нужни местните национални депутати, които да бъдат наши съюзници при решаването на тези проблеми. Е, трети държави, като Китай, например, изнасят е, стоки към Европейския съюз е, стоки, които са произведени при а, едни условия, които не отговарят на екологичните изисквания. Нека да им наложим данък. Например, имайки предвид а, тяхния отпечатък а, на CO2, т.е. при тяхното производство. Ако трябва да резюмирам, трябва да излезем с идеи в групата на господин Монти и да окажем натиск върху държавите членки за намиране на решение, защото не може да продължаваме с нещата така, както изглеждат сега. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Монка, който е член на групата на социалистите е, и демократите и представлява Словакия в Европейския парламент qui représente l'Espagne, qui est élu en Espagne et qui représente l'ensemble de l'Union européenne. Exactement. И сега искам да дам думата на колегата Гардия Забал Рубиал, която представлява целият Европейски парламент. Благодаря. Когато Карлос се изказа, спомена три основни елемента от финансовата рамка. Третия елемент би ме интересувал – а той спомена гъвкавостта и европейската добавена стоеност. Господин Левандовски каза, че тази европейска добавена стойност би ни въвлекла в допълнителни проблеми. Конференцията организирана от ам, Нидерландското председателство. Ам, включи обсъждането на гъвкавостта, но така ли, че не беше дадено определение на това понятие гъвкавост. Всеки път, когато избухне нова криза, всички е, се вкопчваме в бюджета, сякаш той е решение за всички проблеми. Е, но ако се окаже, че не е така, няма как да се справим с тези проблеми. Вие споменахте и друг аспект, свързан с новите приоритети, съпоставени с старите приоритети и обратно. Европа и че европейския бюджет трябва да бъде модернизиран, да бъде отправен в бъдещето, трябва да се инвестира в справянето с климатичните изменения и така нататък. Всички европейски депутати са а, съгласни с това, но за всичко това е необходимо финансиране. Дали ще ще изтъргуваме старите приоритети за новите приоритети, защото така или иначе 60% от бюджета се отделят за тези приоритети. Трябва да се провери по какъв начин се изпълняват програмите. Със сигурност могат да се внесат подобрения общата селско-стопанска политика, кохезионните фондове и другите стари политики трябва да бъдат преосмислени защото как ще финансираме новите приоритети? Или съкръщаваме от старите приоритети, или от някъде намираме средства в допълнение. Така, Искам да знам какви са възможностите, които предлага нидерландското председателство. Благодаря Райнер Беге, който е депутат от Германия, член на групата на Европейската народна партия. Заповядайте. Е. Благодаря, господин председател. С голям интерес и слушах изказването на госпожа Гомес и ми каз... позволете ми да направя някои допълнения. С право посочвате, че а, има проблеми с, с, с, с декларациите и е, има и предупреждение отправено от Сметната палата в тази връзка. 80% от бюджета се изразходват съвместно от комисията и държавите членки за ОСП и за структурните фондове. И тези е, два аспекта винаги са били отразявани в критичните доклади на Сметната палата. Янош Левандовски беше е, комисар в комисията и е, тогава когато ставаше въпрос е, е, за подписване на такава декларация, държавите член, членки се противопоставиха. Там а, е, се крие нашия проблем. Ем, добре е това, което обсъждаме по време на а, конференцията, организирана от комисарият а, Георгиева. Стана въпроса за следното, че трябва да се води дебат за разходите на европейско ниво. И не винаги говорим за европейска добавена стойност. Фокуса пада върху настоящите предизвикателства и предвид а, развитията гъвкавостта набира все по-голяма важност но на мен някак си ми обягва доверието. В, в това, че ще положим усилия да вложим тази гъвкавост в съставянето на бюджета. При съставянето на бюджета за 2014-2020 до последния момент се правеше опит да се ам, спъне процедурата. Да не говорим, че тази процедура можеше да спаси някои важни елементи. И ако не беше станало така, сега бюджета нямаше да съществува. 9,2 милиарда евро са отредени за бежанците. През лятото беше обсъден бюджета на първо четене в Корепер и беше направен опит актуалните развития да бъдат изцяло изолирани и изключени. Ще ми се на това ниво както националните парламенти, така и съответните политици на държавите, които носи отговорност, да поемат своята отговорност, да поемат ам, юздите в свои ръце, защото в противен случай няма как да постигнем напредъка, който ни е необходим. Какво живеем в момента? От една страна се прави опит е да се създадат нови инструменти с ЕФСИ, интересен финансов проект, да се, разбира се, да има нови проекти, обаче това да е за сметка на научните изследвания, на транспорта. Има цифри, които показват, че има някакво развитие, но трябва да има и окончателно оценка, която да бъде извършена. Гъвкавостта състои и в това. Ам, при опростяване или при избягване на едно преразглеждане в извън политическата сфера да бъдат съкратени програми, свържени с добросъседската политика, да се влеят пари в фонда за Африка и всяка една държава членка да даде своя дан, но това до сега не се е случило. И а, вижда се, че вижда се по какъв а, а, начин биха функционирали такива нови инструменти. Или започват да действат веднага, или просто изпадат в забвение. Това, което направихме в началото на октомври, показва, че има две категории по-специално, които не са в състояние, в състояние е да подплатят с бюджетни средства на въпроси, които интересуват в момента, опазване на външните граници, Фронтекс и въпросът е искаме ли да започнем наново по отношение на програмите за присъединяване, по отношение на програмите за добросъседство или си скръсваме ръцете и чакаме. Този въпрос, свързан с преразглеждането, трябва да бъде зададен. Ако не си отговорим на него, нямаме шанс при създаването на финансовата рамка. Знаем и е, какво би се случило в някои държави членки, независимо от това, че е, и освен това, може във всяко едно бюджетно всяко бюджетно право да се намерят средства за решаване на проблеми. Благодаря ви. Всеки бюджетен дебат трябва да бъде поставен в перспектива и не трябва да си правим иллюзии за възможностите, с които разполагаме. Итрек Таран от Естония, член на бюджетната комисия, както и член на групата на зелените в Европейския парламент. Заповядайте, колега. Е, Моята благодаря, господин председателю. Моето внимание също беше привлечено от изказването на господин Колман и за тези проблеми, които той очерта при съставянето на бюджета. Искането на повече гъвковост е едно, нейното осигуряване е друго. В момента най-доброто решение е в ръцете на членовете на националните парламенти, защото те могат да накарат съответните правителства да дадат съгласие е, да се преразгледа многогодишната финансова рамка, както и нейното изпълнение. В противен случай е, проблемите и сковаността на бюджета ще си продължат. Ако съвета не намали своя натиск върху комисията, няма да се говори нито за преглед, нито за преразглеждане. Съгласно договорите в Европейския парламент, ние нямаме възможност да отхвърлим такъв акт и нищо няма да се случи. Но когато членовете на съвета усетят, че се случва нещо в Европейския парламент, може да се стигне в крайна сметка до преразглеждане на многогодишната финансова рамка. Благодаря. Господин Франческо Гариело, който представлява Италия и е член на Камерата на депутатите в Рим. президенте. Благодаря, господин председателю. Това, което аз ще кажа, е свързано с оценка на работата на интересационната работна група. Нейната цел беше да оцени индикаторите за изпълнение при използването на европейските фондове. Идеята беше да се дадат доказателства на европейските граждани за ползването на средствата от общностен характер, насъжени към отделните държави членки, и колко ще струва и всъщност каква е ползата от това да бъдат инвестирани на европейско ниво, а не да бъдат дадени на държавите членки да ги инвестират. Чудесно, че има такава група за работа по този въпрос. Така могат да се, да се покажа на европейските граждани колко си струва наистина да се е, инвестира в тези фондове. Защото ако имаме обективни параметри, всяка инвестиция, всеки разход в Европейския съюз трябва да окаже въздействие върху развитието на общността. А ако не го прави, трябва да бъде преразгледано. И като цяло трябва да бъде преразгледана годишната финансова рамка. Смятаме, че тази група на високо ниво трябва да се обърне към институциите, а може би вече това е направено, и да каже какви са резултатите и да обясна тези резултати на Европейската комисия. Merci. Je crois ça, c'est un rôle important que pourraient avoir les parlements nationaux. Да. Важно е да се говори за ролята на националните парламенти да извършват оценка на ползите от европейските кредити. Сигурни ли сме, че тези бюджетни кредити допринасят за растежа и за създаването на работни места, които са наши абсолютни приоритети? Не се ли прави какво ли не е, с е, европейските кредити? Не се ли правят инвестиции, които не отговарят на приоритетни потребности? Могат ли националните парламенти да упражняват контролни функции спрямо използването на европейските средства. Чутите разсъждение поставят акцента върху гъвкавостта, особено когато се говори е, за е, неплатени средства. Е, голяма част от мерките по многогодишната финансова рамка бяха отложени, за да се платят неплатените задължения. Но трябва да предвидим най-лошия възможен вариант за 2018, 2019 и 2020 година, защото, както каза госпожа Тома, към края на 2014 година имаше близо 24 милиона евро неразплатени средства. 24 милиарда. Сега с това приключваме първия кръг въпроси и отговори и трябва да дадем думата на нашите оратори, за да коментират. Е, беше чуто е, какво мислят е, задалите въпроси за принадената стойност. Господин Кулмес, вие имате думата първи. Маркс. Благодаря ви за вашите въпроси и коментари. Като член на националния парламент съм наясно, че средствата никога не стигат. През последните пет години и половина сме е, съкратили бюджета е, с 50 е, милиарда. Да, понякога политиците, извинете, понякога политиките е, са много добри, но не са подплатени съответните средства и не водят до желаните резултати. Стои друг въпрос, свързан с европейския бюджет. Съществува МФР за 7 години. И това е една пакетна сделка. И тогава искате обаче да обсъждате гъвкавостта. Е, след това искате да се обсъди как ще бъдат разходвани тези средства. В Нидерландския парламент се зароди тази идея преди да започне преразглеждането да се ем, организира конгрес в Нидерландия и темата да се обсъди. Темата е много тежка, няма спор. Всяка страна ем, разглежда темата от своя гледна точка. В Нидерландия си е, смятаме, че не винаги средствата се разходват е, по ем, ефективен начин. Трябва да се знае точно по какъв начин бюджетните средства могат да се разходят ефективно. Не знам как се казвате, но вие казахте нещо много важно за ем, декларациите за е, достоверност. Има само три страни с такива национални декларации през последните 4-5 години, но останалите, те никога не са внасяли такива национални декларации. 70-80% от европейските средства се разходват от националните правителства и те трябва да поемат своята отговорност и да се очитат за разходените средства. Всяка година се издава доклад от Сметната палата и се посочва, че Европейския съюз разходва разходва по, а, погрешно своите средства. Но трябва националните правителства да изготвят национални декларации, които да внасят. Това е тема, по която мога да говоря с часове. Благодаря ви. Мерси. en fait, que... Благодаря, но всъщност може да се каже, че Европейският съюз не е този, който е, харчи как да е. е. Държавите членки всъщност харчат как да е средствата, които Европейският съюз предлага на тяхно разположение и които идват от самите държави членки. Значи средствата идват от държавите членки, минават през Европейския съюз и се връщат към държавите членки. И тук малко се заобикаля допълнителна полза. Правят се инвестиции чиято полза не е особено голяма. А, и държавите членки харчат само за да похарчат парите, които им се предоставят. Госпожо Тома, бихте ли приключили и обобщили първия кръг от разискванията? Това е твърде амбициозна задача, господин председател. Да, господин Колмес а, накара всички да реагират по някакъв начин. А, мисля, че Първото, и това е особено важно за националните парламентаристи, е да не концентрираме дискусията само върху бъдещата финансова рамка. Мисля, че всички, които бяха в Амстердам, бяха впечатлени от това, че не се говори много за ревизията, а само се обсъжда за периода след 2020 година. Друг въпрос е, господин е, Кулмес е, е този за непрозрачността на получените средства. Извинявайте, но ако може един търговец на килими в Катимини да получи средства от европейските фондове, действително този въпрос стои на дневен ред гъвкавост, както каза госпожа Гадия Забал, е необходима, но същевременно гъвкавостта не е начин да преодолеете бюджетния дефицит. Ако бюджетът не ви ако бюджетът ви не е достатъчен, това не ви помага да проявявате гъвкавост. това е все едно да свалите собствените си дрехи, за да облечете някой нуждаещ се. нетният резултат е един и същ. Все някой остава без дрехи. по същия начин с допълнителната полза всички сме съгласни, че трябва да има допълнителна полза от начина по който се изразходват средствата на Европейския съюз. Ако е приоритет на Европейския съюз да се каже, че трябва напълно да спрем а, да, използването на автомобили заради емисиите или по други причини. И всички трябва да прегърнем альтернативните методи на движение. А, всички тези альтернативни средства, които заедно ще повлияят благоприятно здравето на гражданите е, и състоянието на европейската околна среда, е, не могат да бъдат внедрени, е, така че изведнъж да постигнем положителния резултат, към който се стремим. Ще аз не исках да кажа, нищо за значението на велоалеите, а за финансирането на велоалеи от Европейския съюз. Мисля, че финансирането на подобни проекти е национална отговорност, особено в Холандия. А, вижте, приоритет за Европа са велоалеите, без обаче велоалеите да бъдат финансирани от европейския бюджет. Защото Общо взето е, Европа е направила програма, предвидила е, е механизъм е, за контрол, финансира и накрая нищо. Вижте, една политика една политика функционира ако държите в едната ръка тояга, а в другата ръка морков. Ако държите само тояга, е, хората е, се стъписват и не желаят да съдействат за изпълнението на, политика, на политиката. Ако обаче държите само Морков, е, тогава няма стимул да се правят усилия. Ако се правят велоалеи само като самоцел, не искам да си навличам омраза на тези, които са за финансирането на велоалеи, разбира се. Вижте, въпросът е, е, е дали трябва да фиксирате дебелината на материалите, състава на материалите, с които се изгражда е, велоалеята, широчината на велоалеята и дали трябва да има контрол от Европейската сметна палата за всяка велоалея. Не, вижте, Европейската комисия ще дефинира точно това, което вие казвате, като задължителни правила, без да отпусне едно евро за тази цел. Председателят, именно това е задачата на парламента, да не се допуска подобно нещо. Е, вижте, искам да отговоря на Франсуа Марк. Той казва, ще съществуват ли средства е, да се прояви гъвкавост, е, например да се помогне на унези, за онези 1 милиард евро, които гърците са принудени да инвестират, за да приемат мигрантите. Вижте, вярно е, всички трябва да сме наясно, че сме стигнали бюджетния лимит на многогодишната финансова рамка 2014-2020 година, при положение, че годината сега е 2016. Имаме още три бюджетни години пред себе си. Значи, използваме ли сме всички възможности за гъвкавост, почти навсякъде сме стигнали таваните привлекли сме една цяла поредица от външни източници, за да подпомагаме европейския бюджет. Не сме далеч от тотална бюджетна криза и трябва да сме наясно с този факт. Вярно е, че има много решения, които се предлагат на нашето внимание и които трябва да проучим внимателно. Ние сме само в началото на тази дискусия и тя трябва да бъде проведена с националните парламенти. Но ще кажа, че въпросът за собствените средства е фундаментален. Ако ние не излезем от тази ситуация, при която членския внос на държавите членки формира 80% от бюджета на Европейския съюз, ние ще бъдем постоянно в състояние на криза, при условията на непрозрачност. Е, непрекъснато ще търсим бюджетно равновесие, без да го намираме. И тук съм на е, същото мнение като председателя. Трябва да се подчертае, че все пак не бива да обременяваме европейските данакоплаци. Е, можем да намерим е, като средства на е, данъчни постъпления повече приходи от мултинационалите. Към това можем да се ориентираме и можем да намерим много други решения за увеличаване на данъчните постъпления, от които да се ползва и Европейският съюз, без да обременяваме съгражданите. Председателя, да, значи рецептата е проста. Повече данъци, но по-малко да плащат данъчно задължените лица. Да, това е много деликатно уравнение. В такъв случай обявявам края на първата част от разискванията и навлизаме сега в същината на материята. Предстои да разискваме равновесието между неотложните приоритети и възможностите на бюджета за втората половина на многогодишната финансова рамка. Новите финансови потребности в светлината на миграционната криза. Представител на Върховния комисариат на бежанците за 10 минути ще ни въведе в тази тема. Заповядайте, госпожо. Благодаря, Госпожа Руа Гражон. Благодаря, е, господин председател, е, уважаеми представители на Европейския и Националния парламент. Добър ден, ние представляваме Върховния комисариат за беженците към ООН. Чест за нас е да участваме в е, този дебат по покана на бюджетната комисия Е, често пъти тази комисия много е, остро е, критикува ефективността и разходите на нашите операции, на операциите на ОНЕ по принцип. И за това аз съм, се чувствам почетена да участвам в този дебат. Кризата, която засяга и Европа през последните години, е с много сериозни измерения. И тя позволява да се включат е, оператори като ООН, които имат определен капацитет. Те обаче имат нужда от финансиране не за собствените си нужди, а за да могат да оказват помощ на е, бежанците и лицата, които не се намират по родните си места. Миналата година, от лятото на 2015 година, държавите членки е, се сблъскват е, с е, много съществено увеличение на потребностите. Миграционната криза достигна неочаквани пропорции. Кризисни мерки трябваше да предприемат националните органи, както и регионалните и местните органи, които също се конфронтират с тази ситуация, без разбира се да забравяме приноса на гражданското общество. Отделните лица, научните среди също са ангажирани в обществения дебат. Те също предлагат идеи и новаторски предложения се правят, за да се реагира на кризата. Ако не се слушаме във всички тези идеи, можем да стигнем до задънена улица. Действително, сега вниманието е обърнато повече към изработването на новия бюджет на новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Трябва да се мисли сериозно за финансирането на Генерална дирекция вътрешни работи и миграция, където дейността е много затруднена. И сега момент е подходящ да направим една междинна равносметка. Такава равносметка е уместно да бъде направена при изтичането на първата половина на многогодишната финансова рамка, за да се преразгледат приоритетите, както и съответните тавани. Това, бих казала, е едно реално необходимо начинание. Така ще можем да предогадим много бъдещи процеси и да бъдем подготвени с тяхното финансиране. Средствата, които са отпуснати до сега, са били използвани рационално, но трябва да се мисли за въвеждането на нови механизми иска ми се да изразя съгласие с факта, че е, старта на новия бюджетен цикъл е, бе е, тежък. Особено по отношение на новия фонд за обежището и интеграцията. Имаше ново преструктуриране, при което държавите членки трябваше да възприемат нов модус операнди и това ги затрудни. Също така ще отбележа, че през 2014 година има натрупани неплатени фактури на стойност 24 милиарда евро и очевидно има разминаване между възможността на Европейския съюз да обслужва задълженията си и размера на тези задължения. Това имаше огромно отражение върху хуманитарната дейност, в която Европейският съюз се е ангажирал и доведе лавинообразно до пряко и косвено отражение върху работата на хуманитарните екипи на място. Мисля, че за да се структурира дебат, е важно да се направи разлика между вътрешната криза в Европейския съюз и външната криза. Има кризи, които засягат Европа, миграционната криза, например чрез която или благо... следствие на която много голяма брой лица идват на границите на Европа, е нещо различно от кризите в Близкия изток, в Африка или в Азия. Започвам с кризата, която наблюдаваме в Европа. Ще си позволя да дам някои цифри. Над 1 милион души са пристигнали от лятото или от началото на лятото до края на 2015 година. Това са хора дошли по море. Малко повече от 1 милион са дошли по земя, по шосеен път. Има голям брой е, е, загинали лица. Е, от края на миналата година до сега около 82 милиона души са пристигнали, извинете, 82 хиляди души са пристигнали през Гърция и Италия. Значи е, над 90% от тях е, са граждани на 10 страни, които са водещи страни по происход за бежанците. И сега, ако ми позволите, няколко предложения и идеи. Трябва ли е, да продължаваме да действаме чрез извънредни мерки и да третираме тази ситуация като извънредна? Не трябва ли да възприемем един по-структуриран подход? Не, че се надяваме кризата да продължи, но мащабите е, на потоците във всички случаи, е, съгласно нашите анализи, ще останат големи, т.е. ще продължават да идват голям брой лица в близко бъдеще. На второ място, е, това бе засегнато и в заключенията на предишния кръг от разговорите, на европейски, е, в европейски план ли да се действа, в национален план ли или в глобален план, или да съчетаем различните плоскости. Е, тук е, има присъствие на парламентаристи от националните парламенти и за това е важно въпросът да бъде зададен. Очевидно е, че целта на европейския бюджет никога не е била и не трябва да бъде е, европейският бюджет е, да, заем, да замества националните бюджети в частта им е, за реагиране на подобни кризи. Във всички случаи обаче, както и да се помага от страна на Европейския съюз, не трябва европейският бюджет да замества националните бюджети. Един въпрос, който... Ако ми позволите акцесорно да допълня, има а, два начина да се процедира или да се намеси европейският бюджет, или държавите членки да предприемат действия. Ние бяхме в Турция миналата седмица. И в Турция съчетават усилията си Европейският съюз и държавите членки. И успяха да ни е, убедят, че координацията е идеална. А това е идеята за един е, преходен е, фонд. Да, значи и преходният фонд, това означава да се вземат средства от държавите членки, за да се добавят средства към европейския бюджет, но това изисква и координация. Да, всичко да се обедини и да се координира. Да, това е също една възможност. Категорично обаче Този начин на действие е свързан с определени трудности, независимо дали да говорим за кризата в непосредствена близост до Съюза или за кризите на по-отдалечени места. Във всички случаи за един такъв допълнителен бюджет, за допълнителен фонд са ви необходими 29 или 28 държави членки, които да се конституират като донори. Следващият въпрос, който бих задала е дали не трябва да се създаде механизъм за хуманитарна помощ от страна на Европейския съюз. Знаем, че съществува ЕКО и че ЕКО не може да се намесва в кризи и ситуации на територията на Съюза. Обаче, представете си положението на пристанище Пирея в Гърция, представете си някои други места в Европейския съюз, които са претоварени от пристигащите беженци, може би е добре да се ангажират механизмите на ЕКО в тази насока, дори ако това изисква допълнително бюджетно съдействие. И последният въпрос, който бих задала във връзка с вътрешните кризи, все повече чета призиви към различни финансови институции, между другото сред тях и Европейската инвестиционна банка. И трябва да се запитаме как ще се съчетаят всички източници на финансиране, председателят? Нека спестим време. Ще ви отговоря. Подобни институции разполагат с експертни познания, които ни позволяват да печелим време и да действаме по-бързо когато съответната държава, да кажем Турция и Европейския съюз, стигна до някакви разчети, те понякога трудно правят преценка тогава е уместно да се привлече структура като Европейската инвестиционна банка, защото те имат експертни познания, които ни позволяват да вземем решение. А, имат експертни познания за какво пита оратората ми. А, вижте, в Турция, например, 400 000 деца не ходят на училище. А, и това може да се окаже едно изгубено поколение. Тоест Европейската инвестиционна банка може да ни каже финансирайте именно образователните потребности на това поколение. И сега в оставащите ми минути бих желала да се спра на кризата извън Съюза. Е, беше поставен е, проблемът за така наречения бърз фонд или преходен фонд. Може би за момента той е недофинансиран от страна на държавите членки. И като че ли, не вижте, да се създаде трансфонд не е, е сложно, казва председателят. Е, трудно е да го финансирате. А, е, значи, доколкото ми е известно, държавите членки не влагат много е, и няма много добра координация, поне за момента. И последен пункт – Господин Гутереш, е, бивш е, комисар по въпросите на бежанците, е, миналата година направи много интересно изказване на Световния економически форум в Давос във връзка с новата архитектура на хуманитарната помощ и помощта за развитието. В Истанбул през май месец има, ще има световна среща на върха по хуманитарните въпроси. Потребностите са много по-големи от това, което може да предложи международната общност, казва господин Готиереш миналата година. Правят се призиви от всевъзможни институции, ООН и други подобни и тези призиви се финансират в размер не повече от 50-60%. В Централно-Африканската република има голяма хуманитарна криза, за която са събрани едва 22 на 100 от необходимите средства. Следователно, трябва да си даваме сметка, че потребностите не са свързани с достатъчно финансиране. И тук искам да се спра накратко на ролята на накоплаците. Съществуват международни, междуправителствени правителствени, неправителствени и хуманитарни организации. Най-голямата тежест пада на плещите на населението в приемащите страни и също така съществуват донори, които оказват помощ. Всичко това, което се прави обаче, се финансира от данъците. Пряко от европейските данъци, ако говорим за Европа. Заключението, което мога да направя от тази трибуна е следния смисъл. Необходимо е, е, че тази архитектура трябва да бъде преосмислена и към нея да бъде привлечен частният сектор е, като нов субект. Е, това са и думите на господин Готиереш. Това не е частният сектор като обтекаемо неясно понятие, а онези е, физически лица, е, които е, са економически и финансово най-състоятелни на нашата планета. И сега ще цитирам на английски, ако позволите. Ами, Вярно, с мултинационалите и техните собственици, с заданците, които не плащат в Европа, могат да финансират хуманитарните акции. В един такъв свят има толкова много излишъци, че може да се осъществи потенциал на хуманитарната помощ. Като глобално общество ние имаме технология и ноу-хау, за да внесем огромна разлика в стандартите на живот навсякъде, включително и тези на бежанците. Това няма да стане, докато частният сектор не встъпи и не стане не само участник, но и водещ участник в финансирането на хуманитарната дейност. Е, Сирия показа, че е, старият подход вече не функционира. Време е да възприемем нов. Благодаря за вашето внимание. Благодаря. Сега господин Федерик Валие, генерален секретар на съвета на общините и регионите на Европа. Благодаря, господин председател. Аз е, имам усещането, че трябва благотворителността да е, замени публичната функция. Струва ми се, че натам сме тръгнали. Не, вижте, нека кажем така. Е, нека да има фискална оптимизация, за да има средства за меценатство. Може би. Et les Européens sont assez bons pour donner à tous les experts en optimisation les bons instruments Нека оптимизираме събирането на постъпления, за да имат всички средства да работят. Европейците правят всичко, което е необходимо, за да могат експертите по оптимизация да вършат работата си. Госпожи и господа от Европейски и от националните парламенти, най-напред искам да благодаря, да благодаря на госпожа Тома за участието в това заседание на парламентарната комисия за да ви кажа какво правят местните органи и кметовете, за да откликнат на спешните хуманитарни потребности, създадени от геохуманитарната криза на прага на нашия континент. Организацията, на която съм генерален секретар, е, представлява 55 местни органа е, от 41 е, държави членки, 28-те държави членки на Европейския съюз, но също Украина, Турция и други. Е, ние имаме общност от 150 хиляди местни органа в Европа. И е, кризата на беженците, както всяка тежка криза, е, извади наяве факта, че местните органи реагират с много по-голямо чувство, отколкото националните органи, защото те са много по-близо до събитията и са много по-чувствителни към тях. Очевидно говорим тук за политически елементи, свързани с европейския проект и, евро... и неговата конструкция. В рамката на пакета за управление на миграционната криза, който ще бъде лансиран през март-април, нашата организация ще застане рамо до рамо с Европейския парламент и комисията е, за да даде своите идеи, за да допринесе за ревизията на многогодишната финансова рамка. От е, началото на кризата през 2015 година започнахме да оценяваме ситуацията на място и сме готови да дадем на вземащите решения в Европейския съюз цялата информация, от която те имат нужда, за да преценят е, финансовото отражение и потребности на местните органи. За събирането на такава информация е необходимо даже да се създаде Европейска обсерватория, която да помага на общините при обмена на практика и информация за работата с кандидатите за статут на беженец. Беженската криза почти изчерпала многогодишната финансова рамка. От втората половина на миналата година близо 700 хиляди кандидати за статута на беженеца са влезли в Европейския съюз и в близко бъдеще можем да очакваме границите на съюза да бъдат пресечени от още 3 милиона. Е, Даваме си сметка какво означава това като тежест, но споделяме призива на господин Юнкер в обращението му към парламента, в смисъл, е, че е, извънредните мерки изискват извънредно финансиране. Дори ако се активизират всички възможности за гъвкавост, средствата в бюджета могат да се окажат недостатъчни за решаване на проблема в едните години. Общините, които участват в системата на квоти или в системата за презаселване на беженците, правят разходи, които не могат изобщо да бъдат осребрени от централните органи. А тук става дума за изпълнение от общините на задължения на централните органи. Много страни а, са в такова положение, че а, за да се реши дълговата криза са намалени средствата на общините, а те са на първа линия в а, приема на беженците и са най-тежко засегнати. Това въжи за Гърция, за Италия, за Малта и за Испания. И всъщност местните органи се оказват в състояние на свободно падане местните органи трябва и да защитават, благодарение на актовете на ООН, е, непридружаваните непълнолетни лица и те правят това без е, е, да имат помощ от централните правителства. Нашата колега от Франция познава добре този е, проблем. За 2014-2020 година е, съвсем очевидно многогодишната финансова рамка не е достатъчна да откликне на всички едновременни кризи. Европа липсва не, в Европа липсват средствата за финансиране на онези беженци, които пристигат при нас или са в транзитно преминаване. В много случаи няма дори подслон, няма психолози, няма образователни дейци, няма дори преводачи, за да ги обслужите тези хора. И за това, например, ще кажа, че Германия, страната приела най-голям брой беженци, Разпределението на разходите между различните нива е следното. Е, през 2015 беженската криза е струвала 15 милиарда евро. 10 милиарда са финансирани от местните органи, 5 милиарда от федералното правителство. През 2016 година е, прогнозите са за разходи в размер между 9 и 25 милиарда евро, е, преимуществено финансирани от местните органи. Ако не се вземе предвид общият брой на беженците, пристигнали в Съюза през 2015 година, бюджетът трябва да се увеличи с 30 милиарда евро, за да се откликне на кризата. Подкрепяме виждането на докладчика, според което и трябва да се намерят допълнителни източници на финансиране финансиране. И освен това, трябва да има повече гъвкавост е, при изпълнението на политиката. Гъвкавост обаче е необходима и е, за да могат местните органи по-лесно да стигат до финансиране. Това е тема, за която трябва да се работи. Също така трябва много спешно да се извърши оценка на възможностите за увеличаване на собствените средства на Съюза, както и е, да се е, проучат възможностите за нови източници и е, възможностите за увеличаване на данъчните постъпления в Европейския съюз. Групата за собствените средства трябва да ускори работата си, а на следващото заседание съветът да бъде амбициозен и да подхожда новаторски. Е, нуждаем се от повече собствени средства за Европейския съюз, било да трябва да има специфичен европейски данък или трябва е, да се въведе временно облагане, например, на е, традиционните енергоисточници. Едно такова увеличение на собствените средства е, много ще допринесе за справедливото разпределение на тежестта между отделните местни органи. Трябва да има и повече строеж на жилища, общински жилища, част от които да се предоставят на беженците, защото тази криза няма да приключи утре, тя ще трае още известно време. В рамките на съществуващите механизми за финансиране в Европейския съюз не е на правено заделяне на никакви специфични, конкретно целенасочени средства за подпомагане на местните органи. Надявам се, че съветът с помощта на националните парламенти при ревизията на многогодишната финансова рамка и при финансирането на мерките за презаселване на бежанците ще увеличат, ще предвидят и след това ще дадат достатъчно средства за местните органи в средно и дългосрочен план. Така местните и регионалните органи могат да бъдат улеснени да изпълняват задълженията си в тази област. Има един много ценен инструмент за финансирането на градовете в Европейския фонд за регионално развитие но този инструмент е доста ограничен. Трябва ни нещо по-добре структурирано от него. Е, съществува и възможност да се реагира чрез търсене на синергии между съществуващите финансови механизми, като ЕСИ, Фонда за вътрешна сигурност, Фонда за убежището, Европейския фонд за регионално развитие е, трябва да направим партньорски усилия, е, за да можем да е, дадем възможност на всички равнища на управление да изпълняват задълженията си, включително спрямо бежанците. Това въжи не само за пренасочването на бежанците и други национални мерки, но и е, за да се извършва контрол върху начина по който се употребяват различните финансови механизми в Европейския съюз трябва и пакта за стабилност и растеж да бъде ангажиран за тези общини, които приемат голям брой беженци. Смятаме, че сътрудничеството между приемащите градове и градовете по происход може да улесни както настаняването на беженците, така и тяхното връщане по родните им места след приключването на кризата. Необходимо е да се е, разработят и осведомителни кампании и проекти за образование е, в е, пределите на различните програми за развитие. И за да приключа, искам още веднъж да подчертая, че местните избраници често се сблъскват с не поносими човешки а, трагедии. Лезвос, Кос, Лампедуза, то са само някои примери, които мога да цитирам. Необходимо е да се впрегнем, да обслужваме ценностите, които са сърцевината на европейския Проекта, ние ще бъдем на ваша страна, за да излъчим това хуманитарно послание, което характеризира европейския проект, но разчитаме и на вашата помощ за изпълнението на нашите задължения. Благодаря. Благодаря за дадените разяснения. Тези, които сте тук, са, сте се членове на комисии по бюджета и финансите. Вие трябва да правите най-тежкия избор в една политика – е, този избор често води до трайни е, фрустрации. Но е необходимо да се прави избор и да се определят приоритети, е, за да се изразходва средствата, с които разполагаме. Сега, моля ораторите, които ще вземат думата, да не се изказват по-дълго от две минути, тъй като малко закъсняваме. Може би няма да кажа добре и името, Мироскава Найкел е полски депутат и заместник председател на Комисията по економика и развитие. Той е член на групата НП. Той е първият ни оратор. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Budżet Unii ma za zadanie wspierać realizację... Dami i господа, целта на бюджета на Съюза е да се постигнат приоритетите на Съюза в името на гражданите му. Поради това разходите трябва да подлежат на демократичен контрол, за да видим дали те отговорят също така на европейските стандарти. Кохезионната политика показа смисъла си като част от процеса за интегриране – тя е изключително значима и видима за гражданите. Има обаче едно но. За програмите от 14 до 20 година това все още не е така видимо. Необходими са още средства по успешни проекти, най-вече тези свързани с миграционната криза. Трябва да можем да намерим средства за новите потребности. Само така съюзът е, може да изглежда убедителен. Разбира се, убедителен си, когато може да разплатиш и задълженията си. Господин Левандовски го каза, аз също мисля така. Имам въпрос. Е, как вие, дами и господа, мислите, че може да разходваме средства по новите предизвикателства, без да взимаме средства от стари фондове. Без това да е в ущърп на външната политика и сигурността. Мерси, мадам. La parole est maintenant à... Давам думата на Олавина Нисила от Финландския парламент. Комисията по финанси dans la formation du centre ALDE. Vous avez la parole. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Lyhyesti kommentoisin. Ensimmäinen yleinen periaate, niin kuin tiedämme, että aina kun käytämme julkista rahaa, Благодаря, господин председател. Говорим за разходване на публични средства, на средствата на европейския бюджет, които се освояват на национално и местно ниво. Две неща са важни – прозрачност и контрол от страна на органите. И не на последно място задължението за отчетност. Относно беженската политика, проблемът е много голям. Беженския поток ни връхлетя по много неочакван начин и ам, се превърна в проблем, в товар за финансовата рамка и на европейско и на национално ниво. Този аспект трябва да бъде взет предвид при изчисляването на дефицита и при определенето на критериите за националните дефицити. В тази връзка е необходимо да има координация. Това е въпрос, по който националните парламенти могат да работят съвместно с Европейския парламент и така да може да се окаже въздействие върху а, съответното национално правителство, да се окаже влияние в а, съвета. Има ли възможност за развитието на нови финансови инструменти? Имаме нужда от тях. Важно е при а, а, разходването на публични средства да се види какво е нивото на ефективност. Това трябва да се съблюдава при разходването на средства от бюджета. Е господин Рамър Бъге, благодаря, господин председателю. Благодаря за изказванията на е, представителят на ОНЕ на, и по-специално на комисията, е, занимава се с бежанците, направо сложи сол в раната. ще е интересно да чуем от вас е, каква е вашата оценка, каква е вашата гледна точка. като се има предвид, че международната общност е изцяло пренебрегвана случващото се по света. До 2014 са предоставени средства за справяне с глада, малко повече от средствата за 2012-2013, но след това нищо значително не се е случило. Това е, е истинската реалност на първо място. Достатъчни ли са обещанията, дадени от Лондон? И имате ли надежни обещания, на които може да разчитате и за какъв период от време? Ако видим какви са обещанията от Лондон, виждаме, че има някои страни, които са много ангажирани и някои страни от региона или страни, които са извън близкия далечния изток, които се държат на страна. Не трябва ли като цяло да стигнем до един по-стабилен механизъм, чрез който да действаме автоматично и по-бързо, а не да минават месеци, докато нещо се случи и докато се постигне съгласие. Току-що получих документите и виждам фонда за Африка съдържа 1,8 милиарда евро. Това е чрез преразпределен на средствата в европейските, европейския бюджет. До сега само 81 милиона са се влели в този фонд. Реално всичките 1,8 милиарда. 60 милиона са от националните е, бюджети и а, има средства, които са заделени от политиката за добросъседство. Е, има беженс... Е, много масивен беженски поток от Ирак, от Сирия и от страните от Северна Африка. По какъв начин можем да осигурим връщането на бежанци, които нямат право да останат дългосрочно или нямат право на обежище, как ще постигнем споразумение с тези страни, когато се ангажираме с тях от политическа, економическа и финансова гледна точка. Пример в това отношение е Турция. Не става въпрос само за пари. Става въпрос за средства, за силен ангажимент и за посилна на добри съседски отношения. Но основният въпрос е къде сгрешихме? Къде сгрешихме при залагането на акцентите в нашата политика за съседство? Трябва ли да се насочим повече към финансирането на проекти, така че средствата да стигнат до хората на място? Или а, ще продължим да финансираме проекти, ръководени от олигархията. Трябва да си зададем тези въпроси. Трябва да внимаваме, трябва да дадем своя дан трябва да бъдат определени кои са страните на происход, защото в противен случай страните от Западните Балкани ще изпаднат в затруднено положение. Трябва понятията да бъдат дефинирани по нов начин и трябва да се извадят по спулките. Член 80 от договор в Лисабон посочва, че трябва да има солидарност между държавите членки, дори в случай на беженска криза и трябва да са солидарни при разпределянето на беженците. Комисията съобщи, че както ЕСФ, така и ам, фонда за селското стопанство могат да бъдат използвани а, за справяне с беженската криза. Структурните фондове също могат да бъдат използвани, за да може е, участие да се откликне на това е, финансово предизвикателство и да може да бъде финансиран е, този проблем. От друга страна, въпросът с квотите. Искам да кажа нещо. Изправени сме пред следния въпрос. Ние сме клуб от суверенни държави и нашата ситуация показва, че нещата не функционират или пък наистина ще сме в състояние ам, дългосрочно и ам, съзнателно а, да си а, намери мястото между Путин и Тръмп. Всички бежанци, които са при нас, струват около 30 милиарда евро. Това е 0,21% от БВП на държавите членки. На европейско ниво, ако разгледаме нещата и включително финансирането на Frontex. Държавите член, някои държави членки поемат непропорционално голям дял от беженския натиск и на тези хора, на тези страни трябва да се помогне и трябва да се прояви а, съответната солидарност към тях. Благодаря ви. Е, мерси, месье Бога. ми faudra aussi se préoccuper Благодаря. Но трябва да видим как можем да възстановим мира. Това също трябва да ни притеснява, защото източниците няма да пресъхнат. 8 до 10 милиона души са вътрешно разселени. Голямата част от тях са се насочили към турската граница. Тя вече е затворена, не може да бъде пресечена. ООН се опитва да създаде лагери от сирийска страна на турската граница. Турция ли се занимава с това? Нещата се развиват, но развиват много бързо. Мария Толпенен. Фински парламент. Не. Европейски парламент. Депутат, избран в Финландия. Благодаря. Говорим за беженската криза, но искам да подчертая, нещо много важно. Да, имаме проблем с беженската криза, но имаме и криза на предоставянето на обежище. Това са различни неща, става въпрос за различни хора. От една страна говорим за натиска върху бюджета, но има бежанци, които идват в Европа и искат да получават социални помощи, не искат да търсят работа. И съществуват проблеми в директивата за командироването, в която са заложени определени задължения, свързани с предоставянето на услуги. Така или иначе, необходими са много средства. Ако се опитваме да разрешим всички проблеми едновременно в Европа, не, знам, не знам дали ще се справим. Трябва да си залагаме приоритети. От къде ще започнем с разрешаването на проблемите? В Финландия казваме, че всеки един проблем трябва да бъде разрешен сам по себе си. Така ли, че с една брадва може да отсечете само едно дърво? Дали Съюзът се е замислил по отношение на кризата, какви са неговите приоритети? искаме ли да се справим с проблема с даването на убежище или с бежанците или с установяването на мир. Значи, това са много важни неща за постигането на траен мир. Това, което буди безпокойство, е свързано и с измененията в климата, които са съпроводени с различни промени, с проблеми с достъпа до прясна вода и така нататък. Това не е изненадващо. Толкова изненадващо, както и беженската криза. Ще има криза, която ще е свързана с климатичните изменения и трябва да сме подготвени за това. Ще ви дам един нагледен пример, свързан с измененията в климата. В Финландия, когато бях малка, имаше сняг по 3 метра и се пързаляхме по тези насипи. А сега през зимата вали. А, а, за, за снега, за който говоря, го имаше и е, до преди 15 години. Благодаря за метафорите. Благодаря за мъдрите слова. Последният оратор за Пирес от португалския парламент. От ГУЕ. Блок Ескуердо. Да. Ескуерда. Ескуерда. Sim, sim. Eu demoro Boa tarde. Como eu perdone. Dia todas, obrigada, Sr. Presidente. Um, ao longo deste, desta tarde, poderia, господин председателю, e a sua possível revisão é que no quadro atual há uma situação de pagamento necessitária, mas por outro lado temos. Съществува дефицит в плащанията. Има, разбира се, политическа рамка, която трябва да допринесе за справянето с проблемите. Като за тяхното разрешаване е необходимо участието на всички държави членки същото време трябва да намерим решение на финансовата и бюджетна криза. В същото време се борим с хуманитарната и беженска криза, с Шенген има проблеми с екстремизма, с безработицата сред младежите, имаме нужда от инвестиции. Освен това трябва да се водят задълбочени дискусии за политическите приоритети, които са заложени в бюджета. Това са много важни въпроси. Политическите приоритети върху които почива бюджета, това е допълнителен аспект. Искам да задам един въпрос, свързан с младежката безработица, която е на много високо ниво в Европейския съюз и най-вече в страни като Португалия. Младежката безработица има много голямо негативно въздействие в страната. Целта е да се създаде ем, заетост за младите хора, но съществува два проблема в тази връзка. От една страна, както и въпроса, свързан с програмата с 2016 година, до каква степен тя е ефективна, ще има ли оценка. Ясно е, че програмите, които са изпълнени до сега, въобще не са се доближили до заложената цел, а именно създаване на заето за, за младите хора. Необходимо да се проведе а, дискусия, свързана с инициативата да се обсъдят работните места, които са създани, защото в повечето случаи това са несигурни работни места. И накрая искам да кажа нещо свързано с бежанците португалския парламент се обсъжда много интензивно този въпрос. Ораторът е прекъсан от председателя. Да, младежите са тема на следващата ни дискусия. Така, относно бежанците, съвсем набързо искам да заявя нещо много ясно. Има един проблем, който е очеваден. Необходимо е да се постигне баланс и да се ам, създаде солидарност между държавите членки. Има държави членки, които трябва да поемат много голям брой беженци, други въобще не приемат чуженци. Това води до големи а, различия между тях. Трябва страни като Гърция и Италия да получат повече подкрепа, защото те са на а, фронтовата линия. Тук говорим за човешките права, не на последно място и за солидарността. Благодаря ви. Давам думата на Ралф Бринкарус от Бундестага. Qui est responsable de la délégation euh, e. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Благодаря, господин председателю. Нещо за финансирането на бежанците на бежанците. Всички е, дават е, примери с, с страни, а, но не се споменават Германия и Швеция, които поемат е, най-големия товар а, от беженската криза, защото всички страни се стараят да изпращат беженците колкото може по-бързо към Германия и Швеция. Беше споменато а, Кале, извинявайте, но Франция не е със страните, която страда от беженската криза. Много бях очуден от това, кои страни се споменават във връзка с финансирането и а, беженската криза, за това, че трябва да бъде м- облегчен фискалния пакт. И ако има някакви права, с които да се ползват, това са а, Германия, Швеция, Италия, но не и другите страни относно финансирането на цялата беженска криза. Задача е, на нашето поколение е да се справи с беженската криза. Не трябва чрез дълг да финансираме тази криза, не трябва да утежняваме ситуацията на идните поколения. Трябва да се занимаем и с други а, теми, заетостта и така нататък. За това а, да не а, решаваме проблема с бежанците чрез задлъжняване. На следващо място Германия със сигурност е направила грешка, свързана с приемането на бежанците, даването на убежище и така нататък. Но фактът е, че светът се раздвижи. Изживяваме ам, преселение на народите. Било то по економически причини, заради измененията в климата, е, вследствие на гражданска война или друг вид война. Имаме нужда от европейски отговор на този проблем. Всяка държава си действа по свой начин. Опитва се сама да, да а, оптимизира нещата по някакъв начин. Но ако Европа се провали, няма да се намери разрешение на проблемите, няма да се дадат никакви перспективи на хората от Африка и от Азия. На 18 и 19 февруари трябва да намерим общ отговор на този въпрос. Ако не стане така, според мен Европа ще е изправена пред много голям проблем през следващите месеци и а, години. Благодаря ви. Много ви благодаря. Няма нужда да представям колегата, тя вече говори. Давам ви думата. Искам да кажа нещо за това, какво се случва с младите хора в Ирландия и цената в, измерена в човешки капитал. Единственото... Извинявайте, извинявайте. Сло? Oui. Mm. Темата за младите хора е следващата тема. Не разискваме това в момента. Благодаря. Alors on va en rester là pour euh, la séquence euh, réfugiés. Il y a la durée... А, това беше частта от нашето разискване за бежанците, какво се случва в Гърция, в Германия, в Швеция, в други държави, в Италия. Извън Европа имаме, например, в държави като Турция, имаме Ливан, Йордания и е, цяла Африка под Сахара. Имаме развойна политика, виждаме е, докъде срещата на върха в Лавалета доведе до горчив привкус, тъй като нищо не се случи. И така, може ли да ни кажете какво мислите вие? Първо господин Валие и след това госпожа Рон Гранжон. По една минута. Е Благодаря. Е, уточнявам пред колегата от Германия, че не говоря от името на правителството. Аз съм представител на местните органи. Е, зная какви усилия се полагат от кметовете в Германия, в частност кмета на Мюнхен, но също така съм в контакт с кмета на Виена. Много кметове в Централна Европа помагат на беженците. Искам да кажа също, че солидарността в Европа не е вариант. Европейският ангажимент е солидарността да пронизва всички политики на Европейския съюз – е, това, което обаче каза парламентаристът от Финландия, е, истина е, че е, тази криза е само един елемент на криза, която ще продължи дълги години. И се нуждаем от европейска политика за убежището, а може би и да се създаде европейска агенция, което ще изисква дискусии на друга плоскост. Агенция за убежището и за бежанците. Може би това ще е необходимо. Ами да, е, слушаме ви внимателно, защото 28 държави членки означава 28 различни режима на прием. Следователно има е, още път да извървим. Във всички случаи е, посланието ви е, като генерален секретар е, на Сдружението на общините в Европа следва да бъде, че трябва да се използва, да се мобилизира Европа, за да се справят общините с необходимостта да създадат условия за прием на бежанците. Госпожа Гранжов, си добре. Не, вижте, не може да се направи чудо. Европа не печата пари. Със средствата, с които разполагаме, трябва да откликнем на приоритетите. А кой би казал, че бежанците в момента не са приоритет? Може би ще направим по-малко пътища и по-малко велоалеи, за да откликнем на този приоритет. Госпожа Гранжо. Dernière intervention. Подкрепям току-що казаното. Ако има механизъм за по-пряк и открит достъп на местните органи до някои европейски фондове, на, в частност на общините до някои а, европейски фондове, това ще бъде много сериозна стъпка напред. В момента преговаряме с кмета на Солун а, за развитие на капацитет за прием на 150 хиляди души в Солун, извън това, което вече е направено, за да се опитаме да изпълним цифровите показатели, договорени на срещата на върха от 29 октомври. Ако има гаранции за пряк достъп до финансиране, без да се минава през различни процедурни сложности и през различни други нива на управление, може би ще може да се реагира на ситуацията много по-гъвкаво и резултатно. И в е, този смисъл подкрепям току-що казаното. Благодаря, госпожо. Преминаваме към е, последния сегмент на нашето разискване е, за гаранцията за младеща и последиците от кризата за нея. Трябва да свършим точно в 18 часа. Госпожа Инсерти, вашето време за изказване няма да бъде засегнато. Госпожа Инсерти, която е, е член на е, Комисията по заедостта е, в Камерата на депутатите в Италия. Грасие, президенте. Бе, и афрунто мод... Благодаря, господин председателю. Доста се ме ограничихте във времето, сега ще се опитам да бъда много бърз. Почертаха се много проблеми. Ще се опитам да се фокусирам върху положителните действия на Европейската комисия и Европейския съюз. Ще говоря и за една от програмите, която дава наистина много добри плодове и резултати. Така ще отговоря на онези, които искаха да видят положителни резултати, които идват от социалните инвестиции. Програмата за гаранция за младите. Тази програма бе за онези държави членки, където има голяма безработица сред младите, над 25%. Става дума за младежи от 15 до 25 годишна възраст. Това са млади хора, които не учат, не работят и не се обучават. Много е важно, когато преразглеждаме бюджета, да кажем, че това е една мярка, която според нас трябва да бъде подкрепена и рефинансирана. Благодаря на Комисията по бюджет за това, че ни дава тази възможност да говорим за това, колко е важно тази инициатива на Европейския съюз, гаранция за младите, да бъде продължена. Нормално е да се заинтерес, сме заинтересовани в тази новаторска мярка. Преди три години стартира, през 2013 година. Ще кажа няколко общи думи, които според мен ще бъдат полезни. Ще цитирам и някои цифрови данни, които да покажат какво се случва. Ще добавя също така, че това не е свързано само с конкретни държави, като Италия, Португалия, Испания, повече може би от Франция. Искам да припомня, че и макроекономическите прогнози от зимата на Европейската комисия ясно показват, че макар, че имаме вече 4 години растеж след най-острата криза, все още няма ясни сигнали за достатъчно ясен растеж, който да доведе до значително намаляване на безработицата и по-специално на безработицата сред младите. Също така възстановяването на инвестициите не е още толкова голямо. Все още са доста крехки и слаби усилията в тази посока. БВП на държавите членки, както бе казано и тази сутрин, намалява 1,9. Нещо различно от миналата година, но за 2017 година се очаква растеж, но не повече от 2%. Така че дори данните, що се отнася до заетостта, дават наистина а, идея за един много умерен напредък или подобрение, ако въобще може да се говори за такова, би трябвало обаче да се задържи безработицата в еврозоната около 10% данните за безработицата сред младите хора, които започват да показват наистина намаляване или обръщане на тенденцията, продължават да бъдат достатъчно високи. Ще цитираме ни данни от 15-та година декември, около 21-22% в Европейския съюз е безработицата сред младите. Намаление, разбира се, сравнение с предходната <coughs> година, но недостатъчно, имайки предвид 22 и 23% предходната година. Затова пред целия Европейски съюз имаме риск от така наречените изгубени поколения, т.е. едни поколения, които са хванати в капана на безработицата. Голяма част от тези млади хора не учат също така. Независимо, че има подобрения, не мисля, а, че имаме достатъчно европейски инициативи, що се отнася до младежката заетост. В този контекст е, искам съвсем набързо да кажа нещо за основните резултати, свързани с прилагането на тези инициативи в Италия, за да можем да говорим общо за приятите мерки и въздействието, до което водят. Първото положително а, нещо в тази европейска инициатива е един силен диалог, един обмен на информация за най-добрите практики, които са разработени на национално ниво, особено що се отнася до реципрочността. Както знаете, Италия е втори бенефициер на тези ресурси от Европейския съюз по освояване на, цените, на средствата над 55 милиона евро Това се дължи на голямата безработица в Италия. Намали се, разбира се, безработицата с един пункт, процентен пункт миналата година. През декември 15 година обаче имаме 37,9%. Средствата, които бяха отпуснати от Съюза, отидаха в оперативна национална програма, наречена ТОН, към Министерството на труда и социалната политика. Милиард и половина средства бяха заделени за тези програми. Значи 567 милиона от Европейски социален фонд, след това съфинансиране от национален план, което е нужно да се отпуснат всички държави членки, които участват. Сега, кой участва в тази програма? милион и 720 милиона млади. До 29 годишна възраст го направихме ние, тъй като ние имаме дългосрочно безработни млади хора. Това са млади хора, които не работят, не учат. Преди малко споменах тази група, които са проявили интерес и искат да работят. Последните данни, Министерството, което а, всеки месец актуализира данните, показва, че имаме 1 милиона млади, които са участвали. Разбира се, кандидати бяха много повече, но нямаха нужните. Не отговаряха на нужните критерии за правоучастие. Броя на младите, които са получили, е над 600 хиляди. 276 хиляди са получили мярка, предвидена в програмата. Няма да ги цитирам тези мерки сега. Но разполагаме с тази информация. Тоест, броят на регистрираните субекти продължава да расте постоянно. 10 хиляди на месец. Единици на седмица, каза всъщност. Важно е да подчертая, че независимо, че има все повече регистрирали се, растежа е значителен. Януари 2015 година растежът на броя е над 5%. Все по-голям достъп има до тази програма. С 6% са се увеличили младежите, които са били назначени някъде с, в сравнение с тези, които са се регистрирали предишния месец и са получили работа. 70% от регистрираните са получили работа, времето между регистрация и намиране на работа а, вече е съвсем скъсено. Всички тези данни а, са само част от всички и множеството данни, с които разполагаме. А, с закъснение започна тази програма при нас, но се създаде една мрежа, има постоянно увеличаване на броя на хората, които се възползват от нея и които всъщност намират работа. По финансовия профил бяха приети мерки и разпоредби. Това са данни на Министерство на труда над 80% от сумите. Тоест, разходени са над 80% от сумите, които са отпуснати това са цифри, които показват, че тази инициатива постига своите цели, макар че има големи разлики между отделните региони. Образованието, обучението е много тясно свързано и с развитието на регионите. Най-важното в Италия беше, че изпълнението на тази програма всъщност даде една възможност да осмислим един елемент, свързан с активните политики на пазара на труда. Винаги сме работили по пасивните политики, например социалните буфери и така нататък. Сега този механизъм а, даде възможност да работим по други разпоредби, що се отнася до активните политики на пазара на труда. Тя има много реформи, познавате нашата реформа на пазара на труда, така наречения Jobs Act. И а, тази гаранция се вписва в него. Целта е да гарантираме по-голям хомогенитет или хомогенност в мерките, които се предлагат на отделните региони. Имаме нова агенция на национално ниво. Опитът наистина се разви с този фонд Младежка гаранция и показва, че може да се създаде една мрежа. Мисля, че това е важно и за европейските платформи, не само за нас. Това е едно от първите неща, които са толкова важни и аз искам да ги спомена. Добре, ще говоря по-бързо. vous approchez de la conclusion. Ah, Може ли да се насочите към заключенията? А, да, има много неща да кажа, но нищо. Развиват се все още нещата. positivamente. Io credo che questa è una posizione. Смятам, че това е важно и е важно да се подчертае, че това е нещо положително и заради символичната му стойност. Става дума за една програма с ограничени ресурси, която по осезаем начин показва ролята на Европейския съюз и може наистина да доведе до по-голямо приобщаване на младите хора на пазара на труда, тъй като сега много бавно и сложно излизаме от кризата. Благодаря ви. Vous aurez l'occasion tout à l'heure de reprendre la parole en réponse aux, aux différents intervenants. La parole est... Благодаря ви. И сега колегата Нириада която започна изказването си по тази тема и аз се прекъснах, надявам се да ми е простила. Давам ви думата сега. А, те Да, ще говоря сега по точката, по която говорим, макар че исках да говоря за бежанците. При нас младежката безработица е много висока, на второ място сме по младежка безработица, всеки четвърти е безработен. Альтернативата а, каква е? А това води до много психически проблеми също при младите хора. Те нямат никакво бъдеще и или трябва да скочат в някой самолет, или трябва да скочат в морето или в реката. Много хиляди младежи емигрират и това е напълно неприемливо, че младежката гаранция някакси не се развива, няма ясен ангажимент за постигането й и постигането на резултати. Имаме всякакви платформи, наричани Jobway, Gateway, които са пълна обида за който и да е, защото много малко средства има там. Всъщност, за да а, отидеш на работа, трябва да харчиш пари много повече, отколкото получаваш. Има голям географски проблем също. Говорим за възстановяване, но то не се усеща от младите хора, а младите хора са бъдещето. Не мога да повярвам, че толкова лесно вдигнахме ръце от тях. Те са онези, които ще наследят тези наша Европа. Ние създаваме Европа за тях. Много ми се иска да се окаже по-голям натиск върху националните парламенти, особено при оценката. Не трябва да се смята това за някакъв страничен проблем, който повече да не се говори. Не, необходими са социални структури, Необходими са ресурси, обучение и всичко, което върви с тях, за да може младите хора наистина да имат бъдеще, защото в Ирландия в момента нямат. Благодаря. И на parole est maintenant Владимир Манка. Владимир Манка. Ďakujem, pán predseda. Počúvam všade Благодаря. Само положителни неща чуваме по, тази, по този проект. В Словакия след 6 месеца прилагане 86% от хората, които са били по проекта, са получили заетост. Наистина при нас имаше успех. На бюджета за 2016 година съветът каза по време на преговорите, че не можем да поемаме задължение за тази година, защото все още не са свършили с оценката на проектите. Защитихме позицията си и казахме проектите трябва да бъдат оценени сега, през декември 2015 година, защото всички министерства разполагат с необходимите данни. За съжаление, все още не е проведена тази оценка след първото три месече на годината. Но искам да попитам как може съветът да казва, че не може да напредне, когато парламентът твърди, че това е голям успех. Един вид не финансираме проекти, които помагат на растежа и работните места. Покажете солидарност с Европейския парламент, за да покажем на съвета, че позицията не е убедителна по време на преговорите. Благодаря. Merci. Je me tourne vers... Благодаря. Обръщам се към Изабел Пирес, която е, говори е, за проблемите с заедостта сред младите. Желаете ли отново да вземете думата? Обригада. Um, portanto, retomando uh, Е, е благодаря. Аз а, говорих а, по тази тема, в смисъл опитах се да говоря, но не беше тогава точката от дневния ред. Да, сега се връщам на темата за безработицата сред младите. Искам да повдигна проблемите, свързани с тази инициатива. Имахме проблеми, свързани с ефективността и ефикасността Става дума и за практически резултати. Чухме за това какво се случва в Италия. Има и други примери, които биха могли да бъдат интересни, които показват също така, че резултатите не са добри, тъй като Младите продължават да са безработни, цифрите не са се променили значително и това трябва да ни доведе а, до въпроси, да видим как да подобрим тази инициатива, за да се постигнат и по-добри резултати. Повдигнати бяха въпроси, свързани с вида работни места, които се разкриват и качеството на тези работни места. В някои държави, в много от случаите, се създават временни позиции, които водят до феномени, описани от други колеги, т.е. липса на бъдеще, липса на надежда, което вреди на младите днес. В някои от случаите младите хора преминават от стаж на стаж, без да имат договор с неограничен срок или по-дълъг срок, това всъщност се отразява и на бъдещето им, и на погледа им към бъдещето. Може би е добре да се преразгледат тези инициативи в светлината на казаното до тук. За да се преодолее проблема с структурната безработица, не може единствено и само а, да се говори за малки, дребни мерки. Необходими са структурни мерки. В светлината на дискусията за бюджета, Приоритет ли е наистина за нас създаването работни места за младите хора? Създаваме работни места, заедно с права на младите хора, защото това не бива да се пренебрегва също. Тези млади хора трябва да имат и права. Не виждам други желащи да се изкажат. Госпожо и вие разполагате с допълнителното време, от което имате нужда. И тъй като разполагаме с известно време, искам да се отклоня малко от ролята си на председател, за да се изкажа като член на Европейския парламент. Вярно е, че безработицата сред младите вреди на доверието към Европейския съюз. Безработен е всеки един от четирима млади хора. И това е валидно за всички държави членки, освен в онези от тях, които отдавна са интегрирали в своята социална практика стажовете, като Германия, Холандия, Австрия. Някои членове на Европейския парламент внесоха и гласуваха пилотен проект за стимулиране на движението на стажантите. Защото онези студенти, които са имали стипендии по Еразмус, Еразъм, програмата Еразъм и са и карали една година извън страната си на происход, много по-добре се справят с опасността от безработица. Тоест, нашата идея е стажантите да могат да прекарват една година в професионално обучение извън страната си на происход. Може да се опрем върху центровете за обучение на стажантите експериментално. Това, което сме научили, е, че в 28 държави членки, където въобще има е, стажанство и стажове от подобен характер, съществуват е, съвсем различни правни уредби, а има държави, където и стажанти от подобен тип няма. Необходими са обаче конкретни мерки и е необходимо да се сближат текстовете, регулиращи е, стажанството. Няма възможност за изграждане на единен европейски пазар, ако съществуват 28 различни национални уредби. Това въжи не само за стажовете, но и за движението на работната сила и за данъчната сфера. И обръщам ви внимание, че има такъв експеримент. След няколко дни Европейската комисия ще получи предложение да внесе проект – за сформиране на такива центрове за стажанти, два центъра в две различни страни, като ангажиментът да бъде на идващите стажанти да се предложат езикови курсове по езика на приемащата ги страна теоретични курсове е, за разширяване на техните теоретични познания и е, с центровете да бъдат свързани мрежа от предприятия, които да позволят на стажантите да практикуват придобитите теоретични познания. Ще видим докъде ще ни отведе този експеримент. Ще се опитаме чрез него е, да откроим бариерите, пречките пред движението на стажантите в Европейския съюз. Струва ни се, че това е една от възможните реакции, един от възможните отговори, които можем да дадем на проблема с достъпа на младите хора до пазара на труда. Това беше последното изказване. Моето, госпожо, имате думата. Си, grazie. E, е, naturalmente io ho Благодаря. Аз а, исках само количествено да оценя тази инициатива. И това е само един малък аспект от един по-голям проблем, свързан с младежката безработица и структурните мерки в индустриалната политика, инвестиционната политика. Исках да се фокусирам върху факта, че тази мярка е една от малките, малкото, извинете, Тя задейства и други действия. И при нас това доведе до постоянни промени. Преди не използвахме, например, стажовете толкова много. Половината от мерките са свързани с стажове. И стажовете са един от първите елементи за влизане на пазара на труда. Има и други мерки обаче, като например обучението обучението и по-специално говорим за някои мерки, които са свързани с лица, които не ходят на училище и нямат въобще връзка с, с света на ученето и на работата. Така че това са стажове или чиракувания, а, които стават по места. Има много обучителни курсове както и много договори за стажове. Така развихме и тези договори за стажуване, които се ползваха след използването на гаранцията за младите хора. Има и мерки за самонаемане. Много добри такива. Ясно е, че тази мярка сама по себе си не е достатъчна трябва да се свържи с много други. Аз опитах да ви ги припомня. От друга страна е вярно, и това искам да подчертая, независимо от всички трудности, разбира се, че трябва да говорим по тях и е много важно да видим какво и кога може да бъде коригирано, все пак мисля, че ще бъде грешка да не стане това структурен ход. Ще бъде грешка за Европейския съюз – да не го направи структурна промяна за следващите години, защото така ще загубим всички тези ресурси, които не бяха много, но все пак бяха заделени на европейско ниво и дават една обща визия, едно, едно, една цялостна рамка и ще загубим тези ресурси. Да говорим за пазара на труда, за индустриалната политика, инвестициите, това е един широк дебат – аз а, се извинявам, говорих само за необходимостта от рефинансиране на тази мярка и превръщането и в структурна мярка, за да може направеното до момента да бъде наистина продуктивно. Благодаря, председател. Мерси, мадам. Благодаря, госпожо. Дойде моментът за заключенията. Вследствие на тези извънредно богати обсъждания бих желал, драги колеги, да благодаря на всеки го от вас, както на всеки член на национални, национален парламент, така и на всички членове на Европейския парламент. Госпожа Тома е натоварена да участва в преразглеждането на многогодишната финансова рамка. Не мисля, че тя днес е, останала без нови идеи, е, които да бъдат е, допълнени към нейното досие, е, върху което тя ще работи заедно с господин Олбрихт и в началото на пролета ще го предложи за гласуване в бюджетната комисия. Мисля, че в началото на април, на април месец ние ще гласуваме в бюджетната комисия този доклад. Това ще бъде пролета на бюджета, бюджетната пролет и се надяваме, че ще се умеем да покажем е, на европейците, е, че сме способни е, да преодолеем е, впечатлението за немощ, е, което сме създавали до сега. Госпожо е, Тома, имате думата да направите опит за заключение. Да, благодаря. Преди всичко желая да благодаря на господин Валие, на госпожа Гражон и на госпожа Инчерти за тяхното участие. но Техния принос много и да е чух от всички. И разбира се, ние ще се запознаем и с тях и ще ги анализираме. Е, сред предложенията има такива, които са свързани с евентуално изменение на договора. Ние можем да ги нахвърлим и да ги е, предложим. Председателят ми господин Камеран така или иначе предлага ревизия на договора. Да, това е една идея, но има е, някои предложения, които могат да бъдат очертани с далечна перспектива, е, е, като да кажем е, прекия достъп е, на местните органи до е, бюджета на Европейския съюз. За сега е уредено е, този достъп да бъде само за държавите членки. Ако господин Олбрихт бе тук, щях да говоря по друг начин. Той щеше да каже, вижте, да внимаваме със съществуващите правила. Всички, които говориха за фонда за сближаване, трябва да чуят, че правилата в многогодишната финансова рамка 2014-2020 година превъртяха буквално заради това, че имаше нужда да се взема от фондовете за сближаване, за да се харчи за други цели. Затова ние наистина трябва да се внесат промени. Вярно е, че 2014-2020 година е период, през който многодишната финансова рамка се е изчерпала от към възможности за гъвкавост, но от друга страна има правила, които трябва да спазваме. Даваме си сметка, че гаранцията за младежката заетост не бе е, вълшебна пръчица, но пък вълшебни пръчици не съществуват. И парламентът е, е, именно за това е, предлага да се заделят конкретни средства за борба с младежката безработица. Две години след като обаче е, предприехме съответните мерки, е, се оказа, че трябва да спрем е, изпълнението им. Това е кратък срок и той не позволява добра оценка. Има много да се мисли, трябва да се мисли в много посоки. Във всички случаи ние си отбелязахме внимателно вашите идеи и моля да не изпитвате никакво колебание от, при по-нататъчно желание за участие в дискусията. Можете да пишете до комисията по бюджета и преди всичко не забравяйте, казвам това за финландския депутат, да не се скопчвате вкопчвате в един единствен приоритет – защото, например, многогодишната финансова рамка за 2014-2020 година а, имаше отежняване а, заради външните действия. А, не можем да си смятаме, че има само един приоритет. Никой национален бюджет не стъпва само върху един национален приоритет. Няма такъв национален бюджет с един единствен национален приоритет. И за това, ако бихме желали да усъвършенстваме бюджет, бюджета на Европейския съюз, трябва да знаем, че приоритетите са много. Понякога е необходимо да подхождаме иновативно към неотложните подробности, друг път е необходимо да подхождаме иновативно към структурата на бюджета, но винаги изхождайки от идеята, че има различни приоритети. В противен случай ще изпаднем в нова бюджетна криза. Председателят това изчерпваме настоящото заседание на нашата парламентарна комисия. Изразявам общото желание, надявам се, като казвам, че трябва да се увеличат срещите между европейските депутати и националните народни представители. При нас в Европейския парламент много липсва това, че Европа сякаш не говори със своите граждани. Трябва да се обясни бюджет животът е, на европейските граждани. Ако се заемем с това обаче, е, ще ни е трудно. Изискванията на демокрацията са да приемем и гласуваме бюджета, който да може да бъде разбран от представляваните от нас избиратели. И е, тук е необходимо е, да постигнем повече. Бюджетът е, не е само израз на политическа воля, той е израз и на визия. Е, бюджетът е, не може да ви помогне да регулирате всичко. Има проблеми свързани с институциите, има проблеми свързани с управлението. И в е, тези направления Европа има още какво да постигне. Това, което трябва да знаем със сигурност във всеки момент е, че средствата, които е, се изразходват по линия на европейския бюджет, носят реална а, е, полза. На какво служи това? Държавите членки да плащат вноски а, е, в европейския бюджет. А, тези а, вноски след това да се връщат към държавите членки Примчени е, в едни негъвкави условия и изисквания, които са трудно разбираеми за хората, за които са предназначени средствата. Ние е, сме е, в бюджетната сфера в състояние на частична парализа. Функционира единствено направлението разходи държавите членки е, са ни е, затворили все едно в една усмирителна ризница. На, на, надянали са ни един корсет с 7 годишна е, продължителност и съществуване и при това положение ние правим само разходи, без да имаме е, допълнителни приходи с оглед на новите потребности. Именно за това е полезна тази средносрочна ревизия на многогодишния бюджет. Е, ние сме подели тази битка, но е необходимо да знаем, че не е спечелена е, битката. Трябва да се оказва натиск върху правителствата на държавите членки. И за това ние се обръщаме и към европейците, за да могат те да бъдат арбитри е, ясно е, че е, правното основание е, че корсетът, който ни е надянат, е, създават такава липса на маневреност, че има опасност да не можем да откликнем на ситуациите на криза. А когато не можем да откликнем на кризисната ситуация, тогава създаваме впечатление за немощ. А от тук се пораждат всевъзможни форми на популизъм и еврофобия. Наш дълг е да покажем, че имаме възможност да отговорим на ситуацията, с която се сблъскваме, че можем да определим приоритети и да избираме между маловажното и важното. Това е задачата на политика и ние трябва да покажем, че можем да изпълняваме. Благодаря на всички ви за участието. Бюджетът е отражение на действителността. А в политиката действителността често е в опозиция. Кораж!